switched on Okay, good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the Fisheries Committee. Добре дошли, дами и господа, на заседанието на Комисията по рибно стопанство. Нека да приемем първо дневния ред. Имаше едно предложение на отдела по политики, свързано с политиките структурните извинете и кохезионните политики, трябва да кажа, че ще се добави една нова точка в дневния ред след точка 10 и преди точка 11. Тази точка е свързана с представянето на един доклад, който се нарича Инструменти за управлението на риболовната флота на базата на опита на държави, различни държавите членки. Обещахме госпожа Родос да обсъдим също така и нефтеното петно в Мексиканския залив, както и неговото евентуално въздействие върху рибното стопанство. Мисля, че предложението за едно такова обсъждане е прекрасно, но се свързахме с Европейската комисия с нощи и те казаха, че няма достатъчно време за да изпратят експерт от Генерална дирекция НВ. За това предлагам ако имаме време, в края на тази сутрешното заседание да има кратък обмен на становища помежду ни и да поискаме на следващото заседание да има точка от дневния ред, като тогава бъде поканен на време експерт от комисията. Ако не разполагаме с достатъчно време тази сутрин, то тогава предлагам да се опитаме в края на деня, след обяд, да говорим по този въпрос. Така че казвам на колегата, може би ще имаме, госпожо Родост, време за това обсъждане. И малка промяна в дневния ред. Благодаря ви. Ще имате нужда от картите за гласуване, ако сте ги забравили. Моля, опитайте се максимално бързо да си ги набавите. Също така, трябва да кажа, че нашето състояние се предава по интернет. Втора точка – одобрява на протокол от заседанието 15-16 март. Протоколът се счита за одобрен, ако няма възражение преди края на днешното заседание. Трета точка – съобщение на председателя. Както най-вероятно, най-вероятно знаете, две важни събития се случиха, които са свързани с реформата на общата политика на рибното стопанство. Те се организират тази седмица в Галиция от Испанското председателство Европейската комисия и това обяснява и отсъствието на двама от колегите ни днес. Първото събитие на конференция, свързана с политиката по рибното е, стопанство на 2-3 май в Лакоруния с над 200 участници от европейските институции, националните администрации, риболовния сектор, научно-изследователската общност, както и неправителствените организации. Както бе решено от нашите координатори, нашата институция бе представена на това събитие от докладчикът по Зелената книга е госпожа Патрао Невес. Второто събитие е неформална среща на министрите на страните членки на Европейския съюз по ревните въпроси на 4 и 5 май в Виго по покана на испанския министр госпожа Еспиноза, където да се обсъди е един синтетичен документ, свързан с публичните консултации за реформата на общата политика в рибното стопанство и външното измерение на тази политика. В съответствие с междуинституционалната традиция, която бе заложена по време на португалското председателство 2007 година, председателят на нашата комисия, госпожа Фрага, бе поканена да участва на това събитие и съответно да участва в дискусията с комисаря по рибно стопанство и министрите. Нямам съмнение, че госпожа Патрал Невис и госпожа Кармен Фрага с удоволствие, когато се завърна, ще ни предоставят информация за тези две събития по време на следващото ни заседание на 2 юни. И така предлагам да преминем към четвърта точка от дневния ред. Това е нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура. През април 2009 година комисията прие едно съобщение за една общностна стратегия за развитието на европейската аквакултура. Нарича се изграждане на устойчиво бъдеще за еквакултурата, нов стимул за стратегия за устойчиво развитие на европейската еквакултура. Един доклад по собствена инициатива бе изготвен от заместник председател на нашата комисия, господин Гидо Милана от Социалистите и демократите. След представянето на първи работен документ през декември 2009 година имаше доста дебати по този въпрос. Освен това имаше и публично изслушване, свързано с устойчивата аквакултура на 23 февруари тази година. На последното на нашата комисия на 7 април господин, господин Милана представи този проект доклад. Имаше един крайен срок 13 април за подаване на предложения за изменения. Получиха се 143 предложения за изменения. Освен това, комисията МВ също ни изпрати своето становище на 2 март 2010. Разработени са компромисни изменения между политическите групи, които са записани на листа за гласуване, който имате. Преди да продължим с гласуване по доклада и разбира се по измененията, ще дам думата на господин Милана, ако той иска да даде някакви пояснения по списъка за гласуване. Господин Милана, имате думата. Грация, президенте, тато грация, а тути. Nel senso, io ho cercato di parlare in questi giorni. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички. Опитах се да говоря с всички, с отделните евродепутати, да се опитам да изградя консенсус по отношение на този доклад. Опитах се да отразя всички изменения по време на отделните дискусии. Също така се опитах да включа максимално всички изменения, като се има предвид, че размерите на докладите винаги са ограничени. Подходих отговорно към въпроса. Имало е случаи, в които се наложи да отхвърля определени изменения, но това се дължеше най-вече е, на това, че доклад има определен размер, а пък и да запазя структурата. Става дума за е, един документ, който не би трябвало да покрива цялата аквакултура, като сектор от промишлеността. Често и просто трябва да се опита да наложи определени норми, които в момента се намират в отделни правни инструменти. Освен това, мисля, че трябва да има и надлежно планиране. Нещо като градското планиране, само че по отношение на моретата и океаните. аквакултурата трябва да бъде в синхрон и с туризма, както и всички останали дейности, които се извършват по бреговите ни ивици, както по моретата и океаните. Увеличената конкурентоспособност означава също така, че трябва да се съсредоточим и върху качеството. Мисля, че трябва да не забравяме от една страна здравето на потребителите и от друга страна отношението към рибните видове. Трябва да бъде хуманно. Всичко това би трябвало да бъде разпознато и да имаме една силна политика, така че да имаме един ясен профил в световен план. Това е записано в измененията, които съм приел. Това, което би могло а, да отклони посоката на нашия документ. Бе отхвърлено от мен. През последните няколко месеца, разбира се, установихме, че има различни становища, но се надявам да съм успял да включа консенсусното решение по този въпрос. Сега по отношение на становището на комисията МВ. Получихме различни препоръки от тази парламентарна комисия. Ако погледнете списъкът за гласуване, ще видите, че съм изразил своето становище там. Не би трябвало да се притеснявате от минусите, написани също определените изменения. Те не са там защото самото изменение не е добро, а чисто и просто за да има последователност в цялостния доклад становищата, които бяха изразени а, от колегите от другата парламентарна комисия, вече според мен бяха включени на други места в текста и, и за това съм ги отхвърлил. Голямата част от становището на комисията НВ, крайна сметка, така или иначе, намери своето място. Не искам а, да давам повече подробности. Благодаря ви за съвместната работа. Опитах се да ви слушам с разбиране и смятам, че всички бяха изключително конструктивни. Това бе изключително за мен в този първи законодателен мандат. За мен това бе много интересно преживяване. Обогатих се по отношение на работата си изградих добри работни отношения с други членове на комисията и се надявам това да продължи в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Малана. Благодаря ви за усърдната работа по този доклад. Сега можем да преминем към гласуването. Всички ли имат вече със себе си картите за гласуване? И така можем да започнем с изменение 44-то, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с единодушие. 46-то изменение. Разделно, в първа част, без думата ще, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втората част с думата ще. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Мога ли да предложа, че от 45 до 55 да гласуваме анблок. Всички съгласни ли са или не? Тогава ще ги гласуваме Поединично. Изменение 45. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 47. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 48. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се изменение 49. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се изменение 50-то. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се изменение 51. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 52. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 53-то отпада. 54 е в две части. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 55-то разделно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 10, 58 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 59-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 56-то е отеглено, 57-то е само езиково изменение, не се гласува. Гласуваме изменение 60-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 61-во изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 62 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 63 Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 64-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 66-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 65-то е езиково изменение, не се гласува. 68-о изменение е оттеглено. 67-о изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 69. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 70-то изменение. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 71 изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 72. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 73-то, две части, първа част. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 74 в две части. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Стигаме до първото компромисно изменение по алинея 16. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 5 отпада, 76 и 7, 8 и 9 отпадат. Преминаваме към изменение 80. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 81 е оттеглено. 82. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 83-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение второ. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 84. Не. Всъщност това отпада. 85-то, 86-то, всички отпадат. Отиваме към 87-мо изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 91-во изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 92 изменение, моля гласувайте. Всъщност това отпада. 88 изменение, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с един глас мнозинство. 89-то беше оттеглено тази сутрин. Отиваме към изменение 90-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 93-то има устно изменение от господин Цукалас. Господин Цукалас, искате ли да направите устното си изменение? Всъщност, то е записано. Доволни ли сте от начина, по който е отразено? Добре. Гласуваме 93-то изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 94-то отпада, 95-то, 96-то отпадат също, 97-то гласуваме, моля гласувайте, всички ли гласуваха? Прекратете гласуването, приема се. Изменение 99-то, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването, приема се. 98 изменение. моли гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 100. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 101 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 102 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 103 е оттеглено. 104 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се 105 изменение. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 107 изменение. Моля, гласувайте. Всъщност, извинете, казва председателя, отпада 106 също отпада. Отиваме до 108 изменение. Моля, гласувайте 108. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 109. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 110. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 111 е оттеглено. 112 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се 113. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 114 е оттеглено. 115. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 116 в две части. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с малко мнозинство. 117. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 118. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 119. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 121 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 120. Моля, гласувайте. Всички ли гласаха? Прекратете гласуването. Приема се. 122 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 123-то отпада и отиваме на следващата страница на изменение 129-то. Моля, гласувайте. 129-то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 130-то. Моля, гласувайте. 130 всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Мога ли да предложа от 131 до 140 да бъдат гласувани анблок? Не. Добре, тогава ще ги гласуваме по-отделно. М 131, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 132, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 133, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 134, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 135, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 136. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 137. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 138. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 139. то Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 140. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 141. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 142. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 143. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към първо изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Изменение трето. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Минаваме към съображенията. Изменение четвърто. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 5 и шесто са идентични. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение седмо. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 10 на 10 отпада. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля. Изменение 11. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 12 и 13 отпадат. Отиваме изменение 14. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се изменение 16. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се Изменение 17. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 18. Езиково не се гласува. 19 също. Компромисно изменение 5. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 20 отпада. Изменения 21 и 22 са идентични. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 6. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 23 и 24 отпадат. Изменение 25. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се изменение 26. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 27. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 28 и 29 са идентични, лингвистични, не се гласуват. Гласуваме изменение 300. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 7. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 31, 32, 33, 34 отпадат. Гласуваме изменение 35. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 36-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването с съвсем минимално мнозинство от един глас се приема. Изменение 37. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 38 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 39. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 40. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се изменение 41. Моля, всъщност то отпада. 42. 42 в две части. Първа част – на 42 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Не всички са гласували все още. По първа част на 42 изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част на 42 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 43-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Становището на НВ по съображение А. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Съображение Б. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение С. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение Д. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение е. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Съображение F. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение Г. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 1. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 2. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 3. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 4. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 5. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 6. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 7. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 8. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 9. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 10. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 11. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 12. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 13. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме проекта за резолюция с направените изменения. Моля гласувайте. Всички ли са гласували? Някой все още не е. Сега вече всички са гласували. Прекратете гласуването. Приема се с единодушие. So, my great congratulations to Mr. Поздравление на господин Малана. Това беше много усърдна работа. Имахте и пълната ни подкрепа, която заслужавате напълно. Благодаря ви. Благодаря на всички за това, че правихте търпение. Радвам се, че успяхме да приключим гласуването по-бързо от очакването. Сега можем да преминем към пета точка от дневния ни ред. Режим за внос в Европейския съюз на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството докладчик е Алан Кадек. Това е доклад по собствена инициатива за внос в Европейския съюз на рибни продукти и продукти от аквакултури. Той беше предложен от групата на НП и беше възложен на Алан Кадек. Първи обмен на мнение се състоя на 29 януари в комисията. На 16 март Кадек представи работен документ който доведе до продължителен и разпален дебат между нашата група и двете генерални дирекции от Европейската комисия, отговарящи по въпроса. Много от въпросите бяха обсъдени по време на публичното изслушване на 8 април за промените в общата политика в областта на рибарството във връзка с обща организация на пазара. Днес господин Кадек ще представи доклада си, след това останалите членове на комисията и представители на Европейската комисия ще могат да вземат отношение. Първо искам да дам думата на заместник председателя на нашата комисия Кадек. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря ти, Струен. Започвам, значи, с някои бележки защото, скъпи колеги, всъщност, скъпи колеги, останали в залата. Благодаря, че останахте в залата. Най-добрите винаги остават. Значи, тук са най-добрите. Казано накратко. <laughs> Euh, И така. Този доклад за режима за внос в ЕС на рибни продукти се е резултатът на многогодишна или многомесечна по-скоро работа, консултации с производители, дистрибутори и с вас самите. На 16 март беше последното ни заседание от тогава. Събрах и допълнителна информация на 8 април по-точно, свързана с търговския аспект. И всичко това бе отразено в началния доклад. Вторият вариант на, на доклада е просто по-нюансиран с някои политически окраски. Има четири въпроса, които съставляват скелета на документа. На първо място свързаните с търговската политика на Евросъюза по принцип и с стройното взимане на решение в смисъл такъв последователно следване на едни и същи принципи. На второ място дали е въпросът свързан с вноса, непрекъснато нарастващия внос, дали този внос отговаря на изискванията поставени на местното производство, що се отнася до качество, опазване на околната среда и санитарни изисквания. На трето място организацията на пазарите и факта, че тяхната всъщност, тяхното последно издание не отговаря на днешните условия на конкуренцията. И на трето място информацията, осведомеността, просветеността на, на потребителите със съответната еко или санитарна маркировка, уеднаквена на европейско равнище. В резултат на обмена с Гвидо Милана и госпожа Раймерс стигнах до тези изводи, които сега ще ви цитирам търговското отваряне, което е политика на Евросъюза от много години насам, изглежда вече не, не е достатъчно ограничено, особено когато става дума за внос в Евросъюза от трети държави, нещо, което в крайна сметка се изразява в парадокс. Тъй като от една страна нямаме възможност да покрием търсенето на пазара с собствени продукти, а от друга страна не гарантираме качеството на влизащите в Евросъюза продукти от трети страни. Както всъщност вече ви казах, това е така наречения пазарно-либерализационен подход – има няколко виждания, традиционно различни виждания върху това как да се регулира вноса. Така иначе е ясно, че зависим винаги от трети държави, от внасяния суров, необработен продукт от тях. Както и обработените продукти са обект на търговски споразумения, които в момента се водят. Споразумения в етап на преговори. Преговорите са свързани с преговорите, които се водят в рамките на СТО, тъй като рибните продукти и сълскостопанските продукти занимават СТО, тъй като има изкривявания на митническите правила за внос. Тъй като кръгът преговори от Доха все още не е приключил, не мога да разбера защо всъщност очакваме неговия, неговия резултат. Няма някакъв крайен срок предвиден за тяхното приключване. Говори се за 2010-2011. С други думи, все още няма няма начин на противодействие на така наречената швейцарска формула. Важно е да се уточни, че тази формула всъщност цели да премахне митническата закрила на тези рибни продукти, вносни рибни продукти. Нашата позиция обаче, скъпи колеги, не знам всъщност колеги дали познавате тази а, швейцарска формула, ще ви кажа в какво се <laughs> изразява. Тя, тя всъщност е доста проста. Новите митнически права са старите умножени по един произволно избран коефициент, след което разделени по един друг произволно избран коефициент. Виждате, значи как са чудесно измислени нещата. Затова от ваше име аз изразявам несъгласие с тази швейцарска формула, тъй като няма ясни критерии за това как се определят правилата, правилата за происход, например. Тези правила в крайна сметка могат от първостепенна да отстъпят на второстепенна позиция и да се отразят на достъпа на нашите, до нашите пазари на тези морски и продукти и рибни продукти. Европейският съюз е непрекъснато повишава своите изисквания за своите собствени производители, но интересно защо не прилага същите изисквания за вносителите, що се отнася, както всъщност вече ви казах, за социални, качествени, санитарни и екологични критерии, прилагани към рибните продукти. Тези критерии всъщност бяха обект на много от вашите изказвания по време на дебата и затова аз четох за нужно да ги включа в моя доклад, за да видите всъщност, че съм изслушал внимателно вашите предложения. Целта е във всички във всички европейски области, били те свързани с местното производство или с вноса, да бъдат еднакви критериите, които регулират пазара и неговото потребление като например кръстосаното спазване на взаимно обвързани условия. В какво можем да търсим разрешението? Разрешението може да се търси по няколко пътя. На първо място засилване на международното сътрудничество при управлението на наличностите. След това подкрепа, особено засилена подкрепа на най-затруднените в този смисъл държави и съответно оттегляне на вносителски лицензи на тези, които не спазват минималните права и изисквания. След това засилване на санитарните контроли на вносните продукти, както в самата изходна държава, така и на границата. Например, виетнамския пангасиус или виетнамската панга. Разбира се, един инициативен доклад има своите ограничения, така че не можах всичко да обхвана, като например преговорите с СТО. Те бяха обект на много законодателни инициативи по време на миналия ни мандат и сега ще продължим да се занимаваме, особено след като имаме процедура на съвместно взимане на решение. Изискали сме всъщност от комисията да подготви такова законодателно предложение. Нека да видим сега какви са за сега, какви са в момента съществуващите критерии, а именно регулиране на цените, на техният минимален прак. Това веднага би се отразило на конкуренцията и на механизмите, които я регулират. Нашата комисия вече изрази своето становище по неотложната необходимост да се създаде екологична маркировка, за да може веднъж завинаги да се приключат непрекъснато появяващите се и никнещи като гъби частни начини за маркиране. Това е много важно, поне по мое мнение. Така че предлагам да изискаме бързо приключване на това изследване, на изследване на пазара и съществуващите марки на пазара в момента, за да можем след това да се произнесем. Необходимо е, с други думи, да видим какво е общото и различното между в момента съществуващите маркировки, за да можем да ги обединим под един общ евентуален знаменател. Гвидо Милана също има подобно предложение в доклада, който току-що гласувахме единодушно. След това Както често сме обсъждали, норвежката Сьомга и вьетнамския Пангасиус не винаги са най-добрия пример за подражание, както всъщност подчертахме на 16 март по време на заседанието, в което очертахме необходимостта от обща политика, целяща да станем по-независими и самостоятелни и да не зависим толкова от вноса. Така че това са моите виждания и съм изцяло на ваше разположение за каквито и да идеи сметнете за необходими, за да можем да обогатим доклада. Комисията също подготвя документ, който ние следим отдалече в качеството си на докладчици в сянка. Сега ще ви каже нашия председател кой е крайният срок за, предо... за представяне на изменения. Да ви кажа обаче предварително, че в английският е, вариант, английския превод на има някои, има някои доста сериозни грешки, езикови грешки, така че това може да се е отразило и на качеството на много други преводи, може би. Може би не винаги трябва да работим само на английски. Лесно е да се работи на английски, всичко го разбирате, всички с изключение на мен. Така че изработихме и изработихме един съгласуван английски вариант, който ще ви бъде е, разпратен днес след обед. Така или иначе ви прикавам към сравняване на английския вариант, колкото и правилен и окончателен да е той. Все пак, ако имате някакви съмнения, веднага да го сравните с превода на собствения си език, за да може така да изчистим всякакви езикови нередности, ако са останали. И така. Сега съм на ваше разположение, ако имате въпроси, на които с удоволствие бих отговорил. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Калек, за работата по доклада. Изключително важен доклад. Поздравявам ви за неговото изготвяне. Преди да започна да давам думата на колегите, желащите да участват в дебата, искам да кажа няколко думи от мое име. Споменахте, че много си падам по Пангасиуса и това е така. Миналата седмица, сигурно, който е бил на място в Шанхай, е щял да види колко е голям павилиона на Виетнам, най-големият всъщност. Мисля, че беше голям колкото футболен стадион. С а, десетки виетнамци, които подписваха договори за продажба на Пангасиус от делтата на Мекон. Аз имам един въпрос към Европейската комисия, даже получих и отговор. Попитах ги колко инспекции миналата година сте направили на рибните ферми в, е, по реката Мекон по отношение на отглеждането на пангасиуса. Получих отговор, че минали октомври Двама експерти са били изпратени от Европейската комисия, прекарали са 10 дни. Там били са на 5 преработ... в 5 преработвателни фабрики. От 350 лицензирани ферми се проверили няколко. Тези 350 имат лиценз да изнасят за нас и аз не мисля, че това е приемливо. Преди две години внасяхме 60 000 тона пангасиус. Миналата година както е записано в отговор на Европейската комисия, това се качило на 220 000 тона пангасиус. Заляли сме пазара с тази ефтина риба, която всъщност съдържа много малко омега-3 масни киселини, много е бедна чисто хранително и като че ли не отговаря по никакъв начин на стандартите, които налагаме на нашите рибни стопани. Не може три ферми да посетим, и да кажем, че те отговарят на качеството от 300. Та, четейки този доклад, трябва да кажа, че анализът, който е направила комисията на тези три ферми е недостатъчен. Та искам да разбера от тях защо има такива огромни количества ефтина риба, нискокачествена риба, която залива нашия пазар и много често проваля не само работата на фермерите, а и на цялата флота. Защо няма инспектори, които а, да бъдат плащани от а, вьетнамското правителство, защото те са тези, които искат а, в крайна сметка да влезат на нашия пазар. Те трябва да докажат качеството на своята риба. Давам думата на първи оратор. Благодаря, господин председател. Господин Кадек. Добър документ, балансиран. Някои неща искам да подчертая. Необходими са изисквания към вноса, необходима ни е по-добра информираност на потребителите и би трябвало да насърчаваме вътрешния пазар – и развитието на аквакултурата, която има в Европейския съюз. Така че от либерална гледна точка бихме искали свободна търговия, но от друга страна искаме производителите да имат равни стартови отправни точки, и да няма подобиване на цените. Защото в един момент се оказва, че нашите местни производители не могат да се състезават с останалите, но най-общо казано приветствам доклада. Благодаря. Сега давам думата на господин Валенс, казва председателя. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за толкова интересният доклад. Тъй като се съсредоточава върху свързаните с пазарната политика предизвикателства на реформата на рибната политика. Отразява се, разбира се, тази либерализация се отразява на търсенето и предлагането и в крайна сметка може да отслаби значително рибното производство. Знае се, че ние сме вносител, един от най-големите вносители и няма, това няма изгледи скоро да се промени. Ето за това е толкова важен контрола. Ако го загърбим или не му обръщаме достатъчно влияние, то това ще бъде катастрофално за сектора на рибното производство и аквакултурите. Една от заплахите, които спомена господин Кадек, няма надежна обща информация за хранителната стойност на някои рибни видове и тяхното място на происход. Единственото, което, за което информираме потребителите е цената. Производителите и вносителите в крайна сметка участват в битка, в която те са потърпевшите. Те търпят поражение. Ето за това искам да пледирам за необходимостта от повече информация, както и тяхно необходимостта от тази информация да се включи в политиката за бъдещо развитие на рибното стопанство. За сега има пълна липса на координация на европейско равнище, както и на междудържавно равнище. Имам предвид държавите, където се намират най-големите риборазвъдници и акваферми. ферми. Има единен европейски пазар от една страна, но от друга страна има абсолютна неравнопоставеност на нашите производители с външните производители. Е, и това в наш ущърп. Така че отново трябва да се обърнем към комисията с искане да въведе ред и яснота, да въведе конкретни мерки за натиск на вьетнамските вносители. Благодаря. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Андрес Пария. Госпожа Андрес Бария, господин Кадек вече знае, че аз съм много възхитена от неговия доклад особено защото той отразява реално нашето безпокойство. Разбира се, нека да не забравяме, че вноса е абсолютно необходим. Няма как да избягаме от вноса. И както каза всъщност вече господин Валеса, единствения начин да контролираме е чрез контрол. Няма как да живеем без внос, така че можем поне да си гарантираме един качествен санитарен, и екологически внос. И това да бъде отразено върху етикетите на въпросните продукти. Това на първо място. И на второ място дистрибуцията на вносната риба. Рибата е чувствителен продукт и като такава трябва да я внасяме, да има съответните изисквания към производителите в трети страни. Има международни договори, международни договори, които от една страна са търговски, от друга страна са свързани с подпомагане на развитието. Разбира се, че трябва да подпомагаме развитието на трети държави, но да не забравяме и търговската страна на тези договори и споразумения. Според мен е важно да уточним в какво трябва да се състои контрола и регулирането на нечестната конкуренция, защото би могла да има катастрофални, бедствени последствия за нашите производители. Ето така бихме могли да стигнем до някакво равновесие. Разбира се, не трябва да мислим за вносителите като за врагове и неприятели. Зависим от тях, но можем да ги контролираме. Благодаря. Благодаря, Господин Галах, иска думата. Благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя докладчика за отличния доклад, който е изготвил. Много е важно, че той е извършил всичко това от наше име и е направил един изчерпателен доклад, който е важен не само за нашата комисия по рибно стоманство, а за цялата промишленост. Освен това, трябва да кажа, че всички заинтересовани страни, цялата промишленост се интересува от тази тематика те разбират, че тук също се съдържат и добри препоръки. Съгласен съм, господин председател, изключително важно е да се правят инспекции. Разбира се, комисията трябва да направи инспекция на всяка една ферма, от която внасяме. Друга страна е важно тези инспекции да бъдат систематични и да не се известяват предварително фермите, че пристига инспекция макар че това след, със сигурност е записано в някой протокол, но аз и мисля, че е добре а, те да бъдат малко по-бдителни, пък и ние да бъдем такива. Трябва да сме сигурни, че стандартите по отношение на рибата, която е внесена, а, са същите като тези, които имаме тук в Европейския съюз. По отношение на внесената риба, 2007 12 милиона тона, 35 милиарда, на 35 е, излизат, е, възлизат те, над 10% е общото увеличение, без да се взема предвид инфлацията. Ако се вземе предвид, сумата ще бъде над 60 милиарда. Та като имаме предвид високата безработица, пък и да нямахме висока безработица, би трябвало да се опитваме да подпомагаме рибното стопанство в Европа. Рибните ферми би трябвало да бъдат устойчиви. Ние може да го планираме, защото те за това са и ферми, а не рибата, която се лови в океана. Според мен, за да се развият тези ферми, трябва да намалим бюрокрацията и по един простичък начин да може хората да управляват тези ферми без цялата тази бюрокрация и административни изисквания. Трябва да изпратим едно ясно послание, разбира се, и към Европейската комисия, която трябва да контролира нещата, но и към самите държави членки. Има държави членки, които а, са заложили такива мерки и такива норми, че докато се започне с една ферма и се проведат всички оценки на въздействието, е, проверки на водата и така нататък, е, няма кога изобщо е, фермера да започне да работи, защото минава много време. Говоря за отглежданата във ферми риба. Има, разбира се, и натиск върху запасите на риба в океаните и моретата и за това трябва да развиваме своите ферми. Така ще осигурим и работни места. Отново и отново го повтаряме това, но в крайна сметка не знам в чии ръце е лежи лоста за промяна. Дали това е председателя на Европейската комисия, не зная. Няма смисъл комисарят по рибарство да води преговори, От друга страна, аквакултурата да не бъде в негови ръце, а да бъде в ръцете на комисара по търговия. Какъв е смисъл на това, не знам. Така и не разбирам кой може бързо да промени нещата. Ние, като комисия по рибно стопанство, би трябвало да настояваме да се направи промяна и един комисар да се занимава с а, тези въпроси. В заключение искам да поздравя господин Кадис е за отличния, Кадек, извинете, за отличния доклад. Целият сектор ще излече голяма полза, както и ние, както и Европейската комисия. Но, като всеки един доклад, трябва да бъде последван от решения и действия. Не искаме това да бъде един доклад, който да си седи някъде и да събира прах. Не, искаме доклад, който доведе до практически действия. Надявам се в бъдеще да се предприемат такива действия. Благодаря. Much, Благодаря, господин Галахар. Господин Грабачек. Много благодаря, господин председател. Абсолютно съм съгласен. Напълно съм съгласен с говорившите, които споменаха важността на доклада на господин Кадек. Докладът е от особено значение за, на бъдещето на общата рибна политика и нейната устойчивост. Последната ми среща с полски рибари ми даде ясно да разбера, че разрешаването на ценовите проблеми ще бъде едно от разрешенията на сегашните им затруднения. Ето за това искам да подчертая – още веднъж, че този доклад трябва да бъде включен в Зелената книга. В Зелената книга за създаване на обща риболовна политика. Ето за това отново ви повтарям това си искане да се включи, да се включи този доклад в Зелената книга, за да може по някакъв начин да окаже влияние върху бъдещето. Съгласен съм с господин Галагер, който каза, че няма смисъл този доклад да бъде заврян в някое чекмедже да събира прах, вместо да бъде приведен в действие. Както вече посочихме, чухме по-точно от председателка, представителката на комисията за търговските аспекти и колко тя ясно и честно и прямо ни каза, че ценообразуването в трети държави, естествено, че не може да бъде регулирано от тук, от Европейския съюз. Разбира се, това е просто мнение. Има много проучвания, които ние извършваме или които купуваме от трети анализатори, но така или иначе информацията, с която разполагаме, не е чак толкова изчерпателна, за да може да ни даде реална представа за картината. Нямаме достатъчно сътрудничество страна на комисията. Благодаря ви. Благодаря, господин Гребачек. Господин Леван. Госпожа Леван. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кадек за това, че по инициативата за изготвянето на този толкова важен доклад. По мое мнение, много добра новина е, че ние внимателно следим какви са нуждите от нос на Европейския съюз и как те се отразяват не само върху рибите и рибарите в Европейския съюз, но и на онези страни, в които се произвежда рибата. Ние внимателно трябва да следим този въпрос, ние трябва да сме наясно с тези неща. Що се отнася до високите изисквания, свързани с устойчивостта и здравословни аспекти на внасените продукти, това са важни въпроси. Ние не бихме искали да допринасяме за свръхексплуатирането или пък за увреждане на околната среда в страните, където се произвежда тази риба. Много важно е внимателно да следим какво правят нашите флоти в международни води в рамките на споразуменията за риболов развиващите се страни, например в Африка, трябва да бъдат отчитани. Те а, имат ограничения за внос в Европейския съюз поради санитарни а, проблеми. А, ние а, а, извършваме риболов в техни териториални води и внасяме тази риба в Европейския съюз директно. Когато говорим за равноправност, е, когато говорим е, за несправедлива конкуренция, трябва да отчитаме, е, че рибарите в тези трети страни от, от Африка нямат същите предимства, от които ние се ползваме от гледна точка на извършването на а, инвестиции в флотилиите и прочее, също времено получаваме а, права за извършване на риболов в тевни териториални води. Мисля, че това е несправедливо и трябва да отчитаме този дисбаланс. Освен това, ние поставяме силно ударение върху екологичните и социални аспекти. И следва да помним, че а, трябва да имаме предвид и незаконния риболов а, и да направим така, че действително да осигурим гаранции, че рибата, която се внася в Европа, е законно уловена. Не е достатъчно да искаме от развиващите се страни да прекратят незаконния риболов сами, а и ние самите да подчертаем, че Европейския съюз трябва да допринесе за тези усилия да има по-добър контрол в целия свят, в глобален мащаб, не само тук, защото проблема е действително сериозен. И ние сме най-големия пазар за внос. Ние трябва да оказваме помощ извън своите териториални води. Без подобно ще бъде трудно да се гарантира, че рибата, която се внася в Европа, е законно уловена. Аз съм силен привърженик на екомаркировката и за проследимостта. Това е особено важен аспект. Ние трябва да знаем кой, откъде е уловил рибата, при какви условия и това се разбира от само себе си, когато става дума за риба в моретата и океаните. Ние трябва да знаем откъде се откъде идва тази риба, така както знаем от коя ферма идват яйцата, които консумираме. Ние имаме такава информация за яйцата, но когато става дума за рибата, ние знаем съвсем ориентировачно откъде е ловена рибата според индекса на ФАО и това е всичко. Ние се нуждаем от много повече информация от тази, що се отнася до происхода на рибата. Господин Кадек, когато говорите за общ екоетикет за Европа, това ме интригува, мисля, че трябва да сме изключително строги по отношение на критериите в а, а, всички аспекти. Не, не трябва да а, бъркаме това с екологичните етикети. Ние искаме да наложим високи стандарти от една страна. Искаме някои производители да могат да демонстрират, че те са проявили особено старание при спазване на изискванията за хуманно отношение към животните. И тук сертификационните органи имат да играят важна роля. Благодаря. Господин Мелана има думата. Благодаря, ще бъда кратък. Искам също да поздравя докладчика за извършената от него работа. Възоснова на казаното до тук, е, ние можем да помислим дали имаме най-добрата класификация за вносни продукти. 4 милиона тона рибни продукти се внасят от аквакултури. И това не е риба, която е уловена в морето, а това е риба, която е отглеждана в ферми. Ние трябва да имаме засилен мониторинг. И това няма да е особено трудно, защото знаем къде се намират тези ферми, откъдето идва рибата. Затова трябва да разгледаме също не само ам, износителите, но и е, вносителите. Те са преобладаващо европейски фирми. Няма да е добре да фокусираме вниманието само върху производството, но и по начина по който е, тази продукция достига до Европейския съюз. Ние не искаме е, да хвърляме вината прекомерно само върху развиващите се страни трябва да разгледаме каква е ролята на нашите вносители. Понякога мисля, че се отнасяме твърде меко към тях. Що се отнася до ловената в морето риба, има дебат за рибата, която се лови в международни води, която се внася, дали може да се класифицира този улов като вносна риба или отглеждана във ферми риба. Аз няма да навлизам в научните подробности, свързани с този въпрос, но ми се струва, че е ясно, че няма значение дали класифицираме рибата като европейска или вносна риба, но трябва да разглеждаме въпроса от гледна точка на обемите. Рибната политика трябва да се базира на обективни факти, но а не на логиката на пазара за търсене и предлагане. Това ще помогне на европейските фирми и потребители, но всичко трябва да се базира на анализ откъде е, идва уловената или отгледана риба. Може да се извърши допълнителен анализ за връзката между уловената риба, която се внася в Европейския съюз по традиционни канали, чрез споразумения за риболов и прочие, и колко е обект на внос по други канали. Аз приемам това, което беше казано за незаконният риболов. Това е въпрос, който също трябва да бъде подложен на допълнителен анализ. Нещо, което каза господин Кадек във връзка с проследяемостта. Това е възможно само ако има нужното маркиране на вносните продукти. Трябва да има обществен контрол, наблюдение върху вноса върху происхода на продуктите, които се внасят. Има система за маркировка, която а, позволява извършването на проследяемост. Ние трябва също да създадем нужната административна процедура, която да дава нужните гаранции. Тук имам предвид преди всичко продукти от аквакултури, които се внасят. Те могат да бъдат кодифицирани и ми се струва, че може да се положат допълнителни усилия в тази област. Благодаря, господин Милана. Това, което каза господин Леван за риболова, е много важен аспект. Получих едно DVD отдавна. Заснет филм в Сиера Леон от НПО. Там се вижда, че е корейски, руски и други нелегални а, риболовни кораби извършват а, риболов в тези страни, така разрушават рибните ресурси. След това се опитват да прихвърлят тези а, уловени а, риби на европейски а, кораби, които разтоварват а, рибата на Канарските острови. А, и условията на тези нелегални риболовни кораби са изключително а, неприятни. В хигиенно отношение те са под всякаква критика. Мисля, че трябва първо да уредим проблемите, свързани с нашия риболов в Европейския съюз. Относно ирландския аквакултурен а, сектор, а, по време на изслушването в комисията беше казано, че преди а, даден а, фермер да може а, да получи разрешение за разтоварването на такава риба, той трябва да спази стотици изисквания на различни европейски органи и на националните органи. Това е много неприятно за рибния сектор, особено когато виждат, че широко се отварят вратите за внос от други страни, без да се изисква спазването на същите високи критерии. Трябва да се затегне контрола. От Виетнам само три ферми са били обект на контрол от Генерална дирекция търговия на Европейската комисия при наличие на повече от 350. И сега за това искам да дам думата на представителя на Генерална дирекция търговия. Благодаря, господин председателю. На първо място искам отново да благодаря на господин Кадек за отличната инициатива. Е много навременна, имайки предвид реформата на общата политика на рибното стопанство. Има определени а, сфери, в които становищата ни не съвпадат, но това е голям принос към дискусията по отношение на тази реформа. Не мисля, че този доклад ще събира прах или ще бъде на дъното на чекмеджетата на бюрата ни. Напротив. Този доклад все още е проекто доклад всъщност. Ще има промени, но мога да кажа, че независимо какъв ще бъде окончателното съдържание на доклада, вече сте постигнали нещо изключително добро. Част от вашите предложения се дължат на дискусии, пък и са сходни на дискусиите, които ние проведахме в нашите е, генерални дирекции, които отговарят е, за тази тематика, както и в кабинета. Генерална дирекция търговия първо. Трябва да кажа, че за разлика от това, което вие сте записали в доклада, никога не сме използвали рибата като някакъв кос, за да извлечем някакви ползи от търговските си партньори. Напротив, винаги сме обръщали внимание а, на деликатността на този сектор. Мисля, че трябва да подобрите познанията по този, по това досие. Мнозина. То би било полезно, имайки предвид факта, че в различните кабинети има нови колеги. Тъй, че начинанието е много своевременно. благодарение на този доклад, мисля, че ще бъдем също така по-добре подготвени, ще работим по-бързо по предизвикателствата на този сектор, свързани с външната търговия. И сега по същество. Вече обменихме становища в различни формати. Имаше малки срещи в а, вашия кабинет, както знаете, също така имаше и изслушвания, където присъстваха десетки хора. А, е, мисля, че стотици страници и документи бяха прегледани. Тази дискусия, която водим тук, е много интересна – Виждаме, че има консенсус. Повечето от коментарите бяха свързани с устойчивостта на сектора по света и у нас. Също така сте прави по отношение на това, че трябва да има равни стартови позиции за всички, за да няма изкривяване на конкуренцията. Говори се също така и за ролята на тарифите в бъдеще. Споменахте също така и използването им като неземеделски продукти. В този сектор, мисля, че вече сме обяснили каква е нашата политика в Европейската комисия. Конкретиката, свързана с този сектор, е много важна и правим всичко възможно, за да бъдат включени тези конкретики в Всичките преговори, които водим на регионално, на двустранно, тристранно и многостранно ниво. Надяваме се да сме постигнали оптималното, поне такава е целта ни и сега и в бъдеще. The, the ongoing, uh, DD. Достъпа до неземеделски, uh, неземеделски достъп, извинете, достъпа до неземеделски продукти. Трябва това да бъде включено в търговската ни политика. Така наречената швейцарска формула, намаление на тарифите, урязване на тарифите, не е много добре, защото може да доведе до изчезването на тарифи като потенциални инструменти. Ние имаме такива. Те са по-низки от а, настоящите. Въпросът е, може ли да се променят те? Особено, що се отнася до несъскостопанските пазари и достъпа до тях. Питаше се също така, не трябва ли да има разделяне на рибните продукти от пакета несъскостопански продукти, имайки предвид конкретиката на сектора. Имаше доста експерти, които в СТО а, и в ГАТ участваха в различни преговори. Това, разбира се, има доста по-различна структура от структурата, която може да бъде забелязана в несълскостопанските стоки. Мисля, че Трудно ще се наложим с тази си идея. Ако се вгледаме в подробностите, може да осъзнаем, че ние също имаме интерес, ние, Европейския съюз, в това пакетът за неселско-стопански стоки да не бъде пипан, т.е. да остане такъв какъвто е, и да не се занимаваме с различни инициативи за отделяне на определени сектори от много. Защото това може да отвори котията на Пандора и други членове на СТО може да излязат с сходни предложения, свързани с техни специфични интереси в определени сектори. И Мисля, че трябва да запазим настоящата структура и да не отваряме а, вратата на подробност на проблемите. Имаме правила в многостранен план. Те се прилагат от всички партньори хоризонтално. Миналата седмица имаше заседание на комисията Инта и там се излезе с един друг аргумент, свързан с едно изказване на комисаря Дегухт. Там се говореше отново да се преразгледа този въпрос а, и то лекия такъв пакет. Питваше се малко буря в чаша вода да направи колегата там, но аз не мисля, че Европейската комисия, Европейския съюз е по-малко амбициозен по отношение на пакета за нескосопански стоки. Вярно е, че от 2001 година текат преговорите по тези нескостопански стоки, пакета НАМА и сега отново се говори по него, понеже САЩ има определени амбиции. Ма и по тях трябва да се внимава, защото не бива да бъде по-малко амбициозен пакетът. Мисля, че те искат да го направят още по-амбициозен и да го насочат най-вече към развиващите се страни. И ако се успее, развиващите се страни ще поискат нещо обратно, ако направят съответните стъпки. Мисля, че това е основен сектор за развиващите се страни, особено и що се отнася до мандата и декларацията от Доха. Това е точка от а, дневния ред за развитие и е важно да бъдат удовлетворени интересите на развиващите се страни. След тези пояснения по несъскостопанските стоки, искам да засегна още два момента. Що се отнася до стандартите, безопасността на продуктите, особено продуктите, които се внасят на европейския пазар. Въпросът за вьетнамския пангасиус, който бе цитиран от председателя, и посещенията на генерална дирекция Санко там. Обеден съм, че инспекциите на колегите от ФАО и Санко са пропорционални на риска. който представляват тези риби и нивото на вноса. Ще отбележа вашия, вашия коментар, че според вас този контрол е недостатъчен. и ще го предам на съответните власти. Имаше коментари на членове на комисията, че е хубаво, че Европейската комисия има такива стриктни, аргументирани правила, свързани с тази част от сектора, но от друга страна пък тези правила трябва да бъдат спазвани и тук вече влизаме и в сферата на държавите членки, техните власти, които в крайна сметка отговарят за прилагането на тези санитарни, фитосанитарни стандарти, които са много строги и се прилагат в целия Европейски съюз. Наистина нашите стандарти са най-строги, от най-висок калибър. Затова сме критикувани от нашите търговски партньори. Те казват, блокирате търговията, имайки предвид сигурността на хранителната верига. Да, има трети страни, които нямат право да изнасят стоките си на нашите пазари. И ние сме убедени, че продуктите, които влизат на нашия пазар, напълно отговарят на законодателните стандарти. Сега съвсем накратко ще спомена конференцията в Мадрид с различни заинтересовани лица. Изчетах материалите по нея и там е било казано, че има един риск, свързан с вноса потребителите Важно е потребителите да не получават разнобои или различни сигнали или сигнали в различни посоки от а, а, ведомствата или лицата, които вземат решения, защото по този начин може да има отрицателно становище на потребителите по отношение най-общо на рибата, не само пангасиуса – е, казвайки, че има проблем с вноса или рискове във вноса, това може да окаже отрицателно въздействие на потреблението на риба и най-общо да се отрази на пазара. И ако ми позволите, последна бележка по отношение на отговорността. Взимам предвид казаното от вас и от колегите от комисията. И мисля, че председателят на комисията е този, който взема решение по отношение на вътрешното разпределение на портфелите на комисарите. Ако си спомняте, в самото начало излязохме с едно становище, в което изразихме аргументите си по този въпрос. Искам само да подчертая, че нито една от службите на Европейската комисия не работи сама по себе си в, изолира, в изолатор. А, ние работим и излизаме с единни становища, работим на принципа на колегиалността или на колегиума, така че няма политика, която да излиза от една единствена дирекция и съответно от дирекция да е виновна е, пред вас. Що се отнася до търговските преговори, Европейската комисия е в тясно сътрудничество с студенти заинтересовани страни. Приемат се съответните директиви, както знаете, от съвета. Информирам редовно държавите членките, извършват някакъв контрол. Ем, информираме и парламента в духа на Лисабонския договор. Се надявам също така това сътрудничество да нарасне. Сътрудничим си с държави членки, судебни институции. Имаме редовни координационни срещи с за интересовани страни. Мисля, че това са основните въпроси. Сега гледам колегата от Грана дирекция Маре. Искате ли да вземете думата по определени аспекти, по които отговаря вашата генерална дирекция? Господин Рамбъл. Благодаря, господин председател. Позволете ми и аз да започна. С повторение, с още веднъж подчертавам всъщност, въпреки че многократно го направиха преждеговорившите, подчертавам, че подкрепяме този доклад и че и ние сме за нова организация на пазара. Този начален вариант на работния доклад е вече подобрено издание още от самото начало, тъй като включва изменения, изменения, които ще канализират бъдещия дебат. Искам да построя изказването си върху 3-4 пункта. Това систематично отваряне на нашите пазари на първо място хубаво, но трябва да се изясним малко и да внесем нюанси в това какво имаме предвид, когато говорим за откриване, отваряне на пазарите. Целим с това не само да задоволим нуждите на нашите потребители, а и да поддържаме заетостта в преработвателната индустрия. Друг един аспект – въздействието. Въздействието на вноса. Те могат да бъдат измерени случай по случай. Най-трудно се мери въздействието на вноса, особено когато става дума за огромни количества, както е случая с Пангасиуса. Не можем да измерим дали и до каква степен въздейства върху цената. Може би сме задоволили задоволили търсенето и дори може би сме привлекли нови консуматори на този витриба, на този пангасиус. И сега изведнъж решаваме, че това не е най-подходящия, най-идеалния вид риба за консумация. Нека да не забравяме все пак възпитателния ефект за консумация на риба. Сега, следваща точка, следващ пункт на моето изказване осигуряване на устойчиво развитие на риболовния сектор не само в Европа, а и в света изобщо. Нашите ангажименти, нашето желание да сме рибни производители не приключва, когато прекусим границата. Ние всъщност участваме във всички мероприятия, форуми, където става дума за решаване на стратегически въпроси на рибното степанство. Една друга, един друг пункт, който искам да засегна е бързото взимане на решения, защото знаем на какво е подложен всъщност европейският рибен стопанин, когато трябва да се подчинява и да изпълнява всякакви директиви и регламенти за управление на рибното стопанство. С други думи, трябва да подобрим нормативната база и не на последно място да подобрим конкуренцията на, нашата флот, на нашите рибни стопани, на нашите флотили, както всъщност господин Кадек многократно повтори с оглед на глобализирания характер на рибното стопанство и на мореплаването. Тези пет пункта, тези пет точки според мен са особено важни за бъдещата реформа на общностната политика по риболов и рибно стопанство. Около тях трябва да се води дебата така, така ще постигнем първо, второ, трето и не на последно като цели и не на последно място конкурентно способност. Благодаря на господин Кадек за това, че подчерта колко е важна тази подобрена конкурентноспособност. Ще повторя неговите думи, защото смятам, че не са за подценяване. На първо място той каза, аз повтарям, санитарни контроли. Това е безспорно. Категорично изискване. Някои от наши, нашите партньори, предимно от развиващите се страни, изпитват затруднения, но пък от друга страна има механизми за взаимопомощ, европейски програми с бюджет от около 10 милиона евро, които целят именно това да улеснят достъпа на развиващите се страни до механизми и инструменти за санитарна гаранция нямали сме до момента, освен ако някой не разполага с друга информация, не сме имали големи, непреодолими санитарни проблеми. Не бива с лупа да гледаме някои определени държави или някои определени е, риби. Нека да си спомним, че на първо място сме вносители на скариди на скариди, уловени директно от морето или развъждани в развъдници. И тук, с оглед на тези огромни количества, можехме да очакваме санитарни проблеми, но такива не са били регистрирани при вноса от Исландия или Норвегия, например. Това първо. Второ, свързани с качеството на продуктите, критерии. Ето това е нашата запазена европейска марка. Разбира се, постигнали сме много, много ни остава да постигнем. Имаме инструменти, имаме и средства да подобрим качеството на европейските рибни продукти, за да могат те да бъдат просто по-конкурентни не само на пазара, а и като суровина, като материал на преработвателната промишленост. Третият елемент, който искам да подчертая, всъщност да повторя думите на господин Кадек, е проследяемостта. Мнозина от преждеговорившите също го подчертаха и напомниха приятият миналата година регламент за проследимост – от кораба или от развъдника до масата. Нормативната база регулираш от 2002 година на сам проследимостта на продуктите, всъщност бе разширена с палубата на кораба и с развъдника. Преди говорехме само за развъдника. Виждате, значи, че непрекъснато разширяваме набора инструменти за контрол на качеството и за проследимост във всеки един момент. Тази проследяемост, разбира се, ще ни помогне да носим повече отговорност спрямо нашите търговски партньори, а и спрямо нашите консуматори. Сега по въпроса за заседанието в Буенос Айрес по въпросите за незаконния, недекларирани и нерегулиран риболов ННН да ви кажа, че това вече не се смята за препятствие пред търговията единствено и само, а за изключително за необходима необходимо изискване за всякаква риболовна дейност близо 100% от нашият внос, които са обект на сертификационни процеси, включват именно това изискване изискване за пълна проследяемо, за да се избегне въпросният незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Не може сега изведнъж 2-3 е, месеца след приемането на този регламент да тръгнем на някаква нова идея. Санитарните власти санитарните власти са натоварени с отговорността да издават сертификата, гарантиращ происхода на рибния продукт. Гарантиращ, че той не произхожда от ННН дейности. И сега по въпроса за етикетите. етикетите са важен елемент от нашия процес на реформа. Има един аспект, който трябва да бъде преразгледан, тъй като всички смятат, че не е достатъчно застъпен този пункт. Това са така наречените води за риболов или развъдници. Каква е идеята? Каква е целта? Целта е да се включат не само задължителни, а и свободно избираеми, ако мога така да кажа, критерии, които да са включени като информация върху етикетите. Това понякога се нарича с е, етикет, съвместен или паралелен, успореден с е, основната информация етикет, където се отразяват екологични критерии, свързани, например, с въглеродния диоксид, който се изхвърля по време на производството или е добива. С други думи, виждаме, че има информация, много по-голямо и солидно количество информация като надежност, като предоставяме на потребителите. Информация надежда, обширна, пространна, но и полезна, разбираема. Ето това бяха моите коментари. Благодаря. Благодаря много. Господин Рамбъл. Госпожа Асперия също поиска да вземе думата за кратко. Да, каза госпожа Андрес Барея. Да, не искам отново да повтарям казаното или да преотварям дебата, но просто да, <laughs> да спомена нещо, като видях и аз на запис на DVD за корейските, за корейските кораби, които разтоварват риба на Канарските острови. Дали може да ни дадете точно това DVD, което вие сте гледал, защото аз явно нямам достъп точно до него, за да мога и аз да си направя съответните изводи. Благодаря. Да, ще ви предоставя копия. Искам да дам думата на Алан Кадек, докладчик. Благодаря, господин председател. Дебатът бе интересен. Благодаря за коментарите, за бележките ви. Обогатиха много моето виждане. Записах си всичко, отбелязах си. Господин председател, вие самия подчертахте заплахата, която тегне върху нас, именно заради 20 милиона тона, които са внесени до момента от Виетнам, тона пангасиус. Не са много хранителни и в крайна сметка се оказва, че храним с нехранителни продукти собственото си население. Има най-малко 4000 развъдника делтата на река Меконг. Нека сега да не смятаме, че сме лапни шарани всички тук и да си въобразяваме, че 4000 4000 развъдника могат да бъдат контролирани. Вие виждали ли се реката Меконг как изглежда? Това е като нужник, това е като отходен канал. Какви ли не тежки метали са изхвърляни там, така че нека сега да не си разказваме приказки за лека нож и да им вярваме. Няма контроли. По въпроса сега за либерализацията, либерализацията и контрола е етикетите в никакъв случай не са взаимно изключващи се. Това сме практикували до момента, не виждам защо да не го практикуваме и в бъдеще. По въпросът сега за европейската аквакултура и външната, вносната аквакултура, казвам сега на Хосефа Андрес Барея. Наистина съгласен съм с това, което ти каза, че контролът и търговията и подпомагането на развитието не са взаимно изключващи се. Естествено, че можем да направим изменения с по-ясен конкретен характер. Господин Галагер сега, той също упомена развъдниците в третите държави и нямаме ясна представа. Невъзможно е, е всъщност да я имаме за това как се развъжда, как се отглежда риба в третите страни. Нека да си признаем грешките и недостатъците. Бърно, недостатъци казвам, може би не съм много дипломатичен, но Изабела Лювен също подчерта, че държавите, развиващите се държави, третите държави, не бива да бъдат естествено обект на санкции или да бъдат предприемани някакви наказателни мерки, когато не сме доволни от тях, а просто да поставим още от самото начало нещата на една ясна и прозрачна основа, за да могат всички да знаят към какво да се придържат. Сега по въпроса за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, наистина смятам, че трябва да го контролираме в по-голяма степен или поне да се опитваме по въпроса за проследяемостта. Също съм съгласен за санитарната, екологична, търговска и така нататък. За аква аква фермите и там имаме огромни количества внос, други 20 000 тона от Виетнам, така че и тук трябва да затегнем мерките за сигурност и контрол. Благодаря на колегите, <laughs> благодаря на толкова добрите думи, за похвалите, които ми отправихте, за качеството на доклада. Разбира се, ако помагате, ще бъде още по-добър резултата. Господин представителя на комисията, е, изслушах ви и чух, че намирате доклада ми за приемлив. Благодаря. Комплимент е това. Казвате приемлив, интересен доклад, но в заключение казвате, че трябва да бъде опростен. Защото в противен случай няма да помръднем. Аз обаче ви казвам, че ще ви помогнем, ще ви побутнем, ако трябва, за да има движение. За това всъщност сме тук. Парламента е тук с тези си правомощия, които освен това след влизането в сила на Лисабонския договор са още по-твърди. Така че аз твърдо ще отстоявам правомощията си като парламентарист. Всъщност, момент. Благодаря ви и аз, поздравявам ви и аз за, за вашето изказване бе много интересно вашето изказване, много по-интересно всъщност от това, което ни разказахте първия път. Първия път, като дойдохте, ни казахте, браво, чудесно сте измислили този документ за нама, за нестопанските продукти, пазари и така нататък. Приветстваме го, но да ви предупредим от самото начало, че ще бъде трудно. Може би господин комисаря Дегурт има желание да работи за промяна на този сектор, нама може би не. Но аз тук тържествено ви заявявам, че ние тук работим не по пакети. Вълнуваме се не от пакети, дали ще се казват нама или по друг начин, няма значение. Ние се вълнуваме от европейския и риболов, разбира се, без да потъпкваме интересите, търговските интереси на нашите партньори. Как да стигнем до тази гаранция, до това опазване на нашите собствени интереси? Не знам, нямам идеална рецепта, не съм и специалист, специалистите са вие. Аз ви казвам целта, вие намирате начина да стигнете до нея. Разбира се, че можем да се срещаме, да работим заедно. Надявам се обаче, че добре ме разбрахте и добре ще предадете посланието ми сега по въпроса на изказването, като чухме от представителя на Генерална дирекция Морско дело Маре. Съжалявам, че трябва да започна с, с, с такива критични думи но не съм доволен от вашата позиция. Не съм, не само, че не съм доволен, а съм направо разочарован. Виждате, че нямам сливи в устата, много ви уважавам и когато уважаваш някой, трябва да му говориш право в очите. Представителя на комисията, господин Сомоги, също също говори по тези въпроси И пак съм разочарован. Разбира се, че не съм аз войнолюбец и няма сега да тръгна на военен поход срещу комисията. Имаме обща цел, работим заедно, ние сме парламентаристи, вие сте специалисти и експерти, вие предлагате, ние гласуваме. Но Пак повтарям, не съм доволен, разочарован съм, господин Рамбо. Казвате, че няма информация за ценообразуването, когато става дума за вноса. Това просто не е вярно. Това е аритметика. Производител на Пангасиус, например. Вземете го като пример. Аз всъщност даже познавам един и говорих с него. Всъщност даже вносител беше не производител и той много ясно ми обясни как се изчислява. От къде се купува, на каква цена се внася и какво се прави. С други думи, има начин да се научат механизмите за цевообразуване и да им се да им се влияе. Просто човек трябва да се запретне на работа. И това, ако не го правим, ще подпомагаме, ще позволяваме да процъфтява нелегал, нечестната конкуренция. И така, в заключение, в заключение повтарям непрекъснато едно и също, но по-добре е човек да повтаря, отколкото да си противоречи, казваме ние на френски, така че казвам, значи пак. Ние като народни избранници и като а, политици сме на мнение, че няма защо да сменяме, да променяме международните норми и да не, да не изхождаме от мисълта, че всичко, до което до сега сме се придържали, е не подле... не подлежи на преговори. Това не е така. Можем да предприемем нови действия, да работим по нов начин, за да спасим европейският риболов. Благодаря. Благодаря ви много, господин Кадък. Тази тема винаги предизвиква страстите, на членовете на нашата комисия, както и на Европейската комисия. Радвам се, че проведохме този дебат. Искам да ви кажа, че крайният срок за представяне на изменения към доклада е 12 часа по обяд на 7 май, т.е. този петък. Госпожа Левен, искате да кажете нещо? Да, искам да предложа да удължим крайния срок до следващата седмица като се имат предвид проблемите с писмения превод, които бяха споменати. За това и с оглед на важността на доклада ще се нуждаем от повече време, за да се запознаем с него и за да предложим окончателни изменения. Предлагам да отложим крайния срок за представяне на измененията за следващата седмица. Това е изключително важен доклад. Председателят. Аз не бих искал да удължаваме сроковете, които бяха договорени от координаторите, тъй като гласуването в комисията трябва да се проведе на 2 юни, за да може доклада да стигне в пленарна зала до месец юли преди лятната вакансия. Ние ако не се придържаме към крайния срок, знам, че е трудно да получим измененията до петък, но ако не се придържаме към този срок, който сме се определили, тогава докладът ще отиде чак за септември, а, за да отчетем потребностите на този отрасъл, както подчертае докладчика, е важно доклада да мине по-рано. Господин Кадък, какво е вашето мнение по въпроса? Да, да. Аз мисля, че графика е за това, за да се спазва. Разбира се. Разбира се, можем още един-два дена да отпуснем това. Това ще даде повече време на колегите за размисъл и подготовка на измененията. Ето, имаме тук отговор. Значи, дали не можем 11 вторник да определим? Благодарим. Позволявате ли, господин председател, това да бъде 11 вторник, крайната дата? Трябва да припомня, че координаторите се договориха всички в доклади, които разглеждаме днес, да има за срок за представяне измененията 7 май. Ако направим отстъпка по този доклад, това може да предизвика искания за удължаване на сроковете и по останалите и това ще създаде проблеми с графика. Мисля, че е рисковано. Госпожа Левен, мисля, че това е специален случай, като се има предвид с е, езиковите трудности, което означава, че трябва да прочетем доклада допълнително, след е, като бъде приведен отново. Така че това е специален случай. Добре, ако удължим срока, надявам се, че няма да създадем прецедент за останалите доклади. С е, съгласието на докладчика определяме крайния срок за представяне на измененията до обед на 11 май, вторник. Надявам се, че това няма да предизвика диссинхрон. На 2 юни трябва да гласуваме а, доклада в комисията и да влезе в пленарна зала през юни. Сега преминаваме към 6 точка от дневния ред контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия на Европейската комисия. Комисията по правните въпроси съгласно обичайната законодателна процедура се занимава с предложение за регламент, който определя основните правила и принципи за упражняването на контрол върху прилагащите правомощи на комисията. Йожеф Сайер от Комисията по юридическите въпроси е докладчик. Комисията по правните въпроси прикани Комисията по рибно стопанство и останалите комисии да изготвят становище. Гласуването в правната комисия е предвидено за края на юни. Координаторите решиха да възложат становището от името на нашата комисия на господин Кун, който отговаря по всички въпроси, свързани с комитологията, но поради краткия график, господин Кун вече подготви проекто становище, което ще бъде представено днес. А, тъй като той нямаше възможност да присъства на днешното заседание, той помоли заместник-председателя господин Кадек да представи това проекто становище вместо него. И така, преди да дам думата на господин Кадек, искам да подчертая, че крайният срок за изменения по този доклад е петък, 7 май, в 12 часа на обяд. Господин Кадек, отново имате думата. Благодаря. Да. Като начало, моля да извините нашия колега Вернер Кун, има задължения в собствената си страна, така че ме помоли да го заместя и аз ще се опитам да ви представя доклада. Не съм запознат в детайли, но ще се опитам. Както знаете всъщност, на следващото пленарно заседание ще се гласува предложението, доклада на Сайер за делегираните актове предложението на комисията за регламент на съвета и парламента за общи норми за контрол на държавите членки. По това предложение поискаха от нас правно становище относно този път изпълнителните актове. След влизането в действие на Лисабонския договор, комитологията ще бъде заменена от изпълнителни и делегирани акт, актове по силата на два определени члена от договора. Тяхната, тяхното значение е в областта на политиката. Политиката, например, риболовната политика в нашия случай, тъй като тя до момента не беше в приложното поле на съвместното взимане на решения, а по-скоро на парламентарното, засиленото парламентарно сътрудничество. Виждате, значи, че става дума за две различни правни рамки. В случая на делегираните актове, например, законодателя делегира върху комисията въвеждането на мерки, след което регулира тяхното прилагане на практика. В случая с изпълнителните актове нещата стоят по съвсем различен начин. Държавите членки носят отговорността за изпълнението на правно обвързващите норми на Европейският съюз и комисията ги изпълнява под контрола на държавите членки, които имат право да контролират комисията. Държавите членки имат право да контролират изпълнението на тези мерки, на тези изпълнителни актове от комисията. Въпреки това обаче, въпреки това, че това е правомощие на държавите членки, съветът и парламента и си запазват правото на контрол, на краен контрол върху уместността на самия процес. Когато става дума за основополагащи актове. Доклада на господин Кун цели да постави съвета и парламента на равна нога по въпроса спрямо тези изпълнителни актове. Комитологията, която съществуваше до момента при системата на съвместно взимане на решение, отпада и Парламентът има право да присъства на заседанията, съставени на заседанията на специалисти от съответните държави членки. Именно когато става дума за взимане на решения относно изпълнителни актове. Друга една важна точка на доклада е да позволи бъдещ контрол на комитоложките актове, контрол от страна на парламента на тези актове, които са взети, които са приети преди е, Лисабонския договор особено преди в областта на риболова, нямаше процедура на съвместно взимане на решение преди Лисабонския договор. По този именно въпрос Нашият подход, разбира се, не трябва да се отнася само за преди съществуващите мерки, предвиждащи контрол, а изобщо да изобщо да обхваща всякакви контролни и надзорни мерки. По въпроси свързани с комитология и по въпроси свързани с предишната система на действие преди Лисабонския договор. До момента до момента има, действията се предприемат съгласно регламент на съвета от 89-та година. След влизането в сила обаче на Лисабонския договор, господин Кун изисква от комисията в разумен срок да излезе с предложение. Това е изложението, като бе подготвил колегата Кун. И ако трябва да го предам с свои думи, бих подчертал, че изискваме парламента и комисията да бъдат на равна нога, както при изпълнителните, така и при делегираните актове. И представителите на парламента да имат, да имат достъп до заседанията на експертите, на представителите на държавите членки. Ето това са основните пунктове на изложението на господин Кун. Направо унемяхте от възхита. Виждам, никой не реагира. Алан. Благодаря, Алан. Предвид на коментарите, които направи по последния въпрос. Това е правната основа, която ви дава възможност, както и на нас като комисия, да окажем помощ на комисията в изпълнението на тези законодателни предложения. Въпросът е твърде технически. Искам да помоля господин Фише от Европейската комисия да коментира този въпрос. Благодаря на господин Кадек, благодаря ви господин председател, че ми дадохте думата. Изложението беше много ясно, няма и аз да го разяснявам сега допълнително, нашето изходно предложение. Вие казахте, че то е много важно, радваме се да го чуем, защото смятаме, че по този начин помагаме да се въведат в сила, в действие новите изисквания на Лисабонския договор. Лисабонския договор е новаторски защото създава нов институционен контекст. Ето за това се опитваме да изградим по-ефикасна, по-прозрачна комитоложка процедура в сравнение с сега съществуващата. Няколко пункта. Имам и аз всъщност тези пунктове, които вече застъпи господин Кадек. Първия пункт е как да се избере съответната комитоложка процедура. Ние предлагаме две. Консултативна процедура и изследователска или аналитична процедура. Предлагате във вашето проекто становище тази анализаторска процедура да се прилага към всички мерки, към всички процедури от общ характер и предлагате гъвкав подход. Гъвкав подход при избора на, под, на процедура в зависимост от природата, от характера на всеки случай. Ние обаче смятаме, че това трябва да принадлежи на общностното право. Трябва да бъде нещо определено още от самото начало и изключения да се допускат само в конкретни и определено обосновани изключения. Изключения, които са такива заради определено чувствителния си характер. А именно политиката по риболов и рибно дело е чувствителен въпрос, към който ще подхождаме така. Сега, по въпроса за изменение на член 6 бис за правото на възражение на съвета и комисията както каза всъщност преди малко господин Кадек, това се дължи на желанието да продължи да съществува сега съществуващото в член 8 от процедурите на комитология право на парламента да контролира и да упражнява надзор. Може би трябва да ви обясня защо ние не включихме в нашето собствено предложение това право за надзор, повторен надзор, за да уважим, за да засечем за да зачетем този член 293, един от членовете, които спомена господин Кедек в началото. По силата на този член, държавите членки осигуряват изпълнението на нормативните актове. Нито съветът, нито парламента като законодатели могат да участват. И в този смисъл те са равнопоставени. Нито съвета, нито парламента могат да блокират изпълнението на един изпълнителен акт. Само единствено държавите членки имат такова право. Разбира се, има има съответното обяснение. Според нас право за възражение или за блокаж всъщност биха подрили самите, биха разклатили самите основи на този договор, новия Лисабонски. Ние смятаме, че и парламента, и съвета имат право на надзор. Правото на надзор се изразява във възможността да отправи предупреждение към комисията. Да каже, например, внимавайте, уважаеми господа комисари, надвишавате си правата. И това е всъщност една естествена функция, прерогатива на законодателя. Това, което искаме да избегнем обаче, че това право на надзор да бъде превърнато в спънка. Или пък направо в блокаж от опит, от практика знаем, че възможностите, които имаме до момента за оказване на натиск и за блокаж, всъщност понякога са непреодолим камък. В парламента в, в момента има около 900 годишно формулирани предложения за надзор. Тези, тези предложения обаче идват до нас два или три пъти годишно. Ние предлагаме да има някакъв канал, по който предупрежденията да идват до нас по-бързо, за да не се затлачва така и да не се натрупват документи, които да бъдат суспендирани временно. Всичко това е предложение без желание да ограничаваме прерогативите на законодателя. Съветът и парламента, разбира се, винаги могат да предупредят комисията за това, че смята, че един или друг акт биха, били, биха имали обратен ефект. В никакъв случай не прекъсваме каналите на комуникация. Те съществуват и ще продължават да съществуват. Парламента има право да сезира Европейският съд и дори да обяви за нищожен някой законопроект или законово предложение на комисията. С други думи, виждате, че това право на надзор не изчерпва контролните надзорни правомощия на парламента. Работим в комисията но недостатъчно. Така че имаме, абсолютно имаме намерение в момента да се възползваме от началото на този дебат, за да обогатим предложението, началното си предложение и да заличим всички останки от това, което е различно между съвместното взимане на решение за едни правни основи и липсата на такава процедура при други Господин Кадек ясно подчерта, че има нужда от преглед, от обзорен преглед на съществуващите в миналото правни основи, за да бъдат пригодени за действие при новия Лисабонски договор. Това обаче в никакъв случай не омалуважава член 10 от нашото предложение. Ние не предлагаме да се преглежда всичко точка по точка предложение по предложение. Ние имаме по-скоро техническата идея да установим разлика между досега съществуващата и бъдещата комитология, за да може да уравновесим, да уеднаквим бъдещите критерии. Ако ако сметнем, че 10 член е напълно достатъчен, то тогава бихме сметнали, че всичко съществувало преди Лисабонския договор не подлежи на процедурата за съвместно взимане на решение. Това би било действие с абсолютен порочен ефект, ако тръгнахме на тази процедура. В момента именно това ни занимава как да адаптираме към Лисабонския договор тези законодателни актове, които преди Лисабонския договор не са били взети по силата на съвместното взимане на решение и съответно не са минали през цялата правна процедура. Ето това ни занимава. Правим, отсяваме отсяваме тези правни бази, които преди Лисабонския договор са принадлежат на съвместното взимане на решение и кои не. За да може всъщност след това да разпределим кой правен документ принадлежи към приложното поле на член 293 и кой не. Благодаря ви. Okay, Благодаря ви много. Това беше много детално представене по доклада на Кун. Крайният срок за изменения, както вече казах, е този петък, 12 часа по обед. Гласуването в комисията ще бъде на 2 юни. Така ще можем да представим становището си на Комисията по юридическите въпроси, които ще гласуват по него на 12 юни. Преминаваме към седма точка от дневния ред одобряване на изменения към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северо-западната част на Атлантическия океан. С това се променя регламента на комисията под номер 3178 от 78, прият на 24 октомври 1978 година относно ратификацията от страна на Европейския съюз на конвенцията. Господин Валеса беше определен за докладчик на 7 април. Представител на комисията представи това предложение. Когато говорихме преди, нямаше голямо присъствие в залата. Такъв е случай днес. тъй като представенето беше направено без докладчика. Ние поканихме представител на Европейската комисия да говори по основните елементи от комисията. След това господин Валенса ще може да вземе отношение, да направи своите коментари, както и, и останалите членове на комисията, ако желаят, могат да се изкажат. Давам думата на господин, госпожа Кардека от комисията. Благодаря, господин председателю. Както вие посочихте, ние направихме едно предварително представяне на този документ. Комисията с удоволствие отново ще направи същото. Искам първо да дам малко предистория по отношение на този документ. Както знаете, Организацията за риболов в северо-западната част на Атлантическия океан НАФО е основана 1978 година с една конвенция, която се приема с регламент на съвета 3189. 88. 78 година е доста отдавна. И от тогава са се случили доста неща по света и в сектора на риболовното стопанство и по начина на стопанисване. А, да не забравяме 95-та година, когато се подписа едно споразумение на ООН, след това едно друго споразумение от ФАО, след това през 2002 имаше световна среща на върха за устойчивото развитие. За това всички ем, страни, които са част от НАФО, решиха, че трябва да се измени този поустарял документ. Групата за промяна се срещна 2006 година, и излезе с изменения на конвенцията. Тези изменения вземат предвид всички тези развития последните години. Затова имаме един документ за решение на съвета, който, пред, който представяме в момента пред вас. Съвсем накратко искам да мина през отделните членове, и какво имат предвид те, е, какви са новостите, които въвеждат в конвенцията. Основните изменения, е, сравнени с предишния текст, са член първи, включване на условия, като например риболовни ресурси и там ясно се очертават е, стъпките, няма никакви несъответствия, няма проблеми с съответствието, защото всички знаем за какво говорим. Член 2 и 3 включват новите модерни принципи на управление на рибното стопанство. Както казах, последните години имаше много развитие в това отношение, така че тези членове отразяват точно това. Пети член се занимава с а, упростяването на структурата на организацията, по-настоящем има два органа, които вземат решение. От една страна имаме Общ съвет и Комисия по риболова. Затова е малко трудно да се вземат решения. И е, тези два органа бяха слети в един, който се нарича комисия. След това девети член. Бюджетната формула бе, формула бе ревизирана. Сега тя отразява принципът на ползвателят плаща и сега се вижда, че 60% от бюджета ще бъде разделен а, между съответните държави членки на организацията в зависимост от номиналния улив. След това говорим за държавите на знамето и държавите на пристанището, така се изясняват е, отношенията и отговорностите между тях. 13-ти член се занимава с а, е, вземането на решения. Две трети въвеждаме като принцип за вземане на решение. 14-ти член. А, е, след това е една голяма стъпка напред. Тук сме изменили процедурата за подаване на възражения. И когато една страна е против определена мерка, която е приета, а, трябва да бъде яс, дадено ясно обяснение защо съответната страна възразява срещу определената мярка и какви мерки смята да предприеме. Извинявайте, но понеже има разговори, се разсейвам. Та, какви мерки може да се предприемат като допълнителни такива. След това 14 член изяснява задълженията, извинете, 15 член, казва ораторката, е нова процедура за уреждане на спорове. По този начин по-бързо могат да бъдат разрешавани конкретните спорове. Това са измененията. С две думи благодаря. Thank you very much, благодаря. Съвсем сбито и лаконично. Първи оратор. Е, Благодаря ви, господин председателю. Благодаря на Европейската комисия за това, че представи документа за втори път. Имам а, два въпроса. Предполагам, че ще има още такива, докато подготвям доклада. Да, първо, в съдържанието виждаме, че промените на конвенцията трябва да бъдат правени с мнозинство от 2 трети. Какво се случва по-настоящем? Кои държави са одобрили тази инициатива? Кои не са? Вторият ми въпрос е защо чак сега Европейската комисия одобрява тези промени, докато всички останали са го направили през 2007-2008, поне всички, които са подписали конвенцията. И освен това, какво ще направи Европейската комисия, за да приеме мерки, за да се избегне забавянето на такива процедури в бъдеще? Това са първите ми въпроси и сега малко коментари. Искам да подчертая факта, че след влизането в сила на Лисабонския договор и в контекста на новите правомощия на Европейския парламент – Комисията по рибно стопанство би трябвало да бъде представена при по-нататъчното водене на преговори. Става дума за преговорите по конвенцията. 2007 и 2008, разбира се, не бяхме представени, за това си има съответните причини, но сега вече имаме нови правомощия. Затова искам да припомня на Европейската комисия, че тя е задължена да зачита нашите нови правомощия по новите процедури. Зная, че това е нещо ново и сега започваме по този нов път. Знам, че е малко късно по този кръг преговори по конвенцията да участваме. Късно е сега да ни включват, но по-нататък в бъдеще, според мен, ние трябва да участваме по време на преговорите. Благодаря. Благодаря, господин Галахар има думата. Благодаря. Благодаря. Uh, uh, Uh, Благодаря. Искам само да кажа, че наистина е прията тази конвенция 78 година и това е една година, в когато много държави от настоящите държави членки не бяха държави членки на Европейския съюз. Наистина трябва да се оптимизират нещата и е, трябва да отговарят на нуждите на настоящето. Говори се тук за екосистеми, за устойчивост, по-голяма яснота по отношение на задълженията на всички страни, включая самите нас. Ще има и нова процедура за уреждане на спорове, както каза представителя на комисията. Мисля, че трябва да предприемем необходимите мерки за промяна, защото измененията на конвенцията са свързани с бъдещето сътрудничество и това е много важно. Не мисля, че са много сложни нещата, чисто и просто това е един подход, основан на разума, на здравия разум. Благодаря, казва председателя. Давам думата на представителя на комисията. Може да отговорите на господин Валенса. Благодаря. Е, Относно ратифик... Да, благодаря. Ще се опитам да отговоря на вашия въпрос. По въпроса за ратификацията. Тези страни, които се предполага, че са ратифицирали, са само две – Норвегия и Канада. Тоест, е, виждаме, че парламентите на много държави членки на НАФО това не е разрешено. По въпроса сега за нас, за Европейския съюз в Дания, в е, Германия се обсъжда този въпрос. Защо в комисията ни бе нужно толкова дълго време? Френският текст и измененията бяха приети през 2008 година. И освен това, трябва да кажа, че вече успяхме да предприемем действия по този въпрос. Но, освен това, имаме и правни въпроси, които представят е, пък други трудности, защото има едно правно основание, което трябва да бъде изяснено преди всичко това да стане факт. Искам да кажа, че конвенцията е, бе приета с, с подкрепата на съвета и това бе малко по-различно от преди, защото през 70-те години процедурата е била съвсем различна. Сега имаме друга процедура. Опитваме се да използваме най-подходящата и след консултации с съвета трябва да се вземе съответното решение за това какви ще бъдат най-добрите механизми за приемане на тези нови инструменти. Както знаете, имаше и един проблем с писмените преводи, защото първоначално е, беше ратифициран на английски и френски текста, а сега. Е, имайки предвид правилата, настоящите изменения би трябвало да бъдат преведени на всички езици на Европейския съюз. Както знаете, това отнема време, по принцип, пък и в конкретния случай. най-вероятно всички езикови версии ще бъдат готови юни месец. Тогава ще можете да видите измененията на полски. Благодаря. Благодаря, казва председателя, за това обяснение. Представянето на проекто доклада ще бъде на 14 юли, а гласуването в нашата комисия ще бъде на 30 август, което пък означава, че гласуването в пленарна зала ще бъде във по време на втората сесия през септември в Страсбург. Както знаете, тогава имаме две такива сесии. С това приключваме работата за тази сутрин по дневния ред. В началото казах, че ако разполагаме с време, преди сутрешното заседание да приключи, можем да имаме обмен на мнение по петролното петно в Мексиканския залив. Но както казах по-рано, трябва да имаме експерт от Генерална дирекция околна среда, който да ни запознае с ефекта върху рибното стопанство и вноса в Европейския съюз на черупчести от този регион. Генерална дирекция околна среда ще се опита да изпрати експерт днес и бяхме помолили да се включи като пълна точка в дневния ред за следващото заседание на Комисията по рибно стопанство, когато ще може да присъства експерт на Европейската комисия за ефекта от най-голямото петролно петно по крайбрежието на САЩ и който ще ни запознае за това какъв е ефекта върху рибното стопанство и вноса от този регион. Не зная дали сте съгласни да оставим нещата за следващото заседание. Господин Галхар, имате предвид заседанието ни в Страсбург или следващото ни заседание тук? Не, мисля, че следващото ни заседание тук в Брюксел ще ни даде повече възможности да се подготвим. Добре, с това приключваме сутрешното заседание. Ще продължим след обед от 3 часа.